So, we have five minutes left. Имам още 5 минути. Преключваме САЩ заседанието ни в един. Последната точка за тази сутрин е точка 12. Случване на споразумението за напускане на Обединеното кралство с Европейския съюз и е, е Подготвили сме проект становище под формата на писмо, което ще бъде гласувано днес след обяд. Споразумение, прието от координаторите на АФЕТ, изпратено е до всички членове. Ние призоваваме комисията АВКО да обърне специално значение за нашата комисия. На 23 януари комисията АВКО ще гласува препоръки, е, а на 29 януари ще бъде, както знаем, пленарното заседание тук в Брюсел. Днес ще има едно устно изменение от Реню по първи параграф от е, становището да включим думите със съжаление. With regret. Според мен трябва да подкрепим това изменение на Ренио, защото винаги ще съжаляваме. Бих искал да думата на госпожа Ван Визе. Аз искам да ви споделя какво обсъждахме в нашата група. За нас е много трудно за нас депутатите, депутатите Обединеното кралство, е много трудно да приемем писмото, въпреки това, че ще бъдат добавени тези две думички със съжаление. В нашата делегация и мисля, че това мнение се споделя от повечето депутати проевропейски, европейски Смятаме, че няма никакви индикации, че правителството на Обединеното кралство ще вземе предвид, което да било от препоръките на Кивърховщат по отношение на гражданите. Все още рискът е, за Брексит без делка продължава да присъства ще бъде за нас много трудно, да не кажем невъзможно да гласуваме каквото а, е, и да било. Признавам, че специфичните препоръки относно външнополитическите отношения са много важни, но не бих могла, или поне по-добрата част от мен не би могла да гласува за, за това. Аз не само дълбоко съжалявам за това, което се случва, аз му се противопоставям. Госпожа Гил. Мога само да повторя това, което каза колегата. Споделяме всички чувства във връзка с поразумението за оттегляне. То е далеч от е, споразумението, което обсъждахме преди. Може би да ви помоля а, за малко повече разяснение за това, какъв би бил сценария за в бъдеще по отношение на обща външна политика и обща политика за сигурност и отбрана какво конкретно бихме могли да имаме през следващите години? Как Обединеното кралство конкретно може да участва? Мисля, че делегацията на Обединеното кралство най-вероятно няма да може да гласува за това споразумение. Мартин Ховард. Благодаря, господин председател. Първо ще кажа, че Подкрепям устното изменение да се добавят думите със съжаление, дори бих казал с дълбоко съжаление, защото Брексит сам по себе си е лош както за Обединеното кралство, така и за Европа. Писмото е отлично в това число, че подчертава колко е важно да продължи сътрудничеството, сътрудничеството в областта на външната политика и политиката за сигурност и отбрана. Споразумението за отегляне, за което ще трябва да гласуваме, е не само много лошо споразумение, то ще защити гражданите на 27-те държави членки в Северна Ирландия, обаче ще доведе до временни споразумения и ще доведе до твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия. Това ще застраши стабилността за бъдеще. В политическата декларация, която няма задължителен характер, се казва, че излизането на Обединеното кралство ще представлява заплаха за стандартите на пазара на труда в Великобритания, но и в дългосрочен план ще застраши функционирането на единния пазар. Изключително лошо е споразумението за Великобритания, особено лошо за Северна Ирландия и лошо за Европейския съюз. Някой друг желая ли да взема думата? Няма. Днес след обяд ще гласуваме. Две неща иска да кажа. Първо относно графика. Комисията ще е, планира следващия кръг на преговорите на 1 февруари. А, на 25 февруари съвета възнамерява да приеме мандата ние от е, парламента. Планираме да приемем резолюцията на пленарно съдане в Страсбург 12-13 февруари. Тогава в тази, това становище ние ще кажем какво е важно за нас. Разговарях с множество високопоставени представители на Обединеното кралство и става ясно, че сме леко притиснати от времето, тъй като Обединеното кралство не е заинтересовано от това да се продължи преходния период. Ако имаме малко време, явно трябва да поставяме приоритети. Ние сме готови да имаме по-дълъг преходен период, но явно Обединеното кралство не. Аз призовавам към по-тесно сътрудничество в външната политика, политиката по сигурност и отбрана. Това означава, че а, това трябва да бъде една от главите в бъдещото споразумение за сътрудничество за бъдеще. Обеденото кралство ще бъде поканено да участва в Европейския фонд за отбрана, Агенцията за отбрана. И от тях зависи да направят първата крачка. Всяко едно участие означава и някакви финансови ангажименти.